за валидни. Очевидно няма възражения, потвърждаваме ги. Господин Залиски е предложен от НП за член на делегацията за Иран, тъй като вече не е член на делегацията Европейски съюз Украина. Има ли възражения? Потвърждаваме новото му членство. Протоколът на това заседание ще ви бъде представен за одобрение в началото на следващия.